So, ich würde vorschlagen, dass wir... Предлагам да започнем с заседанието. Относно дневния ред следното. Утре кратко преди гласуването ще има кратка презентация от секретарията за така наречения е-комитет ние сме избрани като комисия, тъй като сме образцови. Става дума за функционираме като електронна комисия и за това в бъдеще ще е по-лесно да се да има достъп до материалите. Асистентите преди 10 години, преди 10 дни вече получиха тази информация. Сега ние като депутати малко преди 10 часа ще ни бъде показано това, така че да не бъдете изненадани, че няма да започнем веднага да гласуваме, а първо ще получим информация как ще функционира системата накратко. Сега по темата на Викстрем за учебната европейска система училищната система. Утре я изместваме на господин Стоянов европейските застрахователни органи и органите по ценни книжа. Ще го изтеглим напред днес, преди точка 3. И допълнително Искането за снимане на парламентарния имунитет на госпожа Ханкес ще го разглеждаме в 16 часа, а точка други ще бъде разгледана непосредствено преди точка 27. Тук що чух, че точка 5 ще бъде преместена. Това е доклада на колежката Уолис по регламент 864-2007 относно приложимото право. Имате ли от ваша страна Бележки няма. Преминаваме към точка втора. Съобщение на председателя. Обръщаме внимание, че госпожа колежката Тайн е назначена за докладчик за постановище за предложението за сътрудничество на националните органи, които отговарят за защитата на потребителите. Става дума за службите за защита на потребителите. Преминаваме към точка трета. Европейската конвенция за правната защита на услуги. Не, първо точка 19. Това е доклад на колегата Стоянов. Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председателю. Искам а, също така да благодаря на комисията, че се съгласи да изтегли а, моето изслушване днеска възможно най-рано. Утре е много важен ден за мен. Аз ще държа държавен изпит по наказателно-правни науки, което е предпоследната крачка към завършването на моята магистърска степен по право в България, което мисля, че ще бъде само в полза на комисията, тъй като аз ще повиша своята правна квалификация по този начин. Сега по а, директивата относно европейските надзорни органи за ценни книжа и пазари е единия, другия е за застраховане професионал, и професионално пенсионно осигуряване. Основното свързано с това предложение за този проект за директива е това, че основно се отнася до предоставянето на Европейската комисия на правомощия за издаване на делегирани актове, които са предвидени вече в договора за функциониране на Европейския съюз. Искам да отбележа само, че множество от разпоредбите представляват изключително специализирана економическа материя, за което и естествено комисията ЕКОН е предвидена като водеща комисия. Аз във връзка с изказани на предишни заседания на нашата комисия мнения, съм опитал да се огранича максимално до юридическите аспекти или такива, които са интердисциплинарни, т.е. смесени и се подразбират и от хора, които имат юридически опит. според член 290 параграф 1 от договора за функциониране на Европейския съюз, делегираните актове могат да изменят и допълват съдържанието на законодателния акт, тези изменения и допълнения трябва да бъдат несъществени. И съответния следващ, изречение на параграф 1 казва, че при съществени изменения се запазва правомощието на законодателните органи и не може да има делегирани актове в това отношение. А, основайки се на тази разпоредба на а, договора за функциониране на Европейския съюз, ми направиха впечатление няколко неща, за които аз лично смятам, че има наличие на съществено изменение, т.е. по-скоро възможност а, с делегираното законодателство, с делегираните актове да, бъде създаден, да бъдат създадени съществени изменения на основния законодателен акт. Като първо, първо в това отношение мога да покажа да кажа предложението, което се прави с член 2, параграф 1 от проекта за директива, а именно чрез делегирани актове да се разширява обхвата на дружествата, които могат да се занимават с застрахователна дейност. Това ми прави впечатление, тъй като в така законодателството на много от държавите членки вида на дружествата е строго определен. И това се държи на характера на дейността и необходимостта за стабилност, тъй като това е една много съществена економическа дейност има такава наложена практика в тази област. Приемането на един делегиран акт, който разширява обхвата на възможните дружества, които да се занимават с застрахователна дейност, е не само съществено, но също така би създало и несигурност в случай на увеличаване, например, включването на други дружества. Знам, че общата практика мен се за застрахователна дейност да се занимават само акционерни дружества. В случай на увеличаване би, това би създало несигурност в застрахователната дейност като цяло което аз съм сигурен, че Европейската комисия не би направила, но ако Европейската комисия не би прибегнала тези мерки, тогава защо още трябва да бъдат делегирани правомощията? Тогава пък става, се обесмисля делегирането в това, в това отношение. Също така намирам, че е съществено изменение правомощието на комисията да създава нови критерии за задължително увеличаване на основния капитал, както е предвидено в член 2 параграф 5. Аргументите ми за това са, че промяната в капитала, като включително и увеличението и намалението на капитала, представлява събитие в вътрешно-фирмените отношения от изключителна важност. Директивата предвижда такива промени да стават в случай на опасност от наплатежоспособност. Възниква въпроса в такава ситуация откъде ще дойдат средствата за увеличаване на основния капитал, когато едно дружество е застрашено от неплатежоспособност, то изпитва недостиг на средства и очевидно увеличаването на капитала ще стане само на хартия. Тогава той ще има само вписване на основния капитал, което също е неправилна мярка и допълнително ще натовари дружеството. Увеличаването на капитала е сериозна стъпка във всяко дружество. Затова в законодателствата на страните членки се съдържат специални разпоредби и това става по особен начин. С квалифицирани мнозинства или дори в някои случаи с единодушие от гласовете на Общото събрание – Въвеждането на задължителни критерии за увеличаване на капитала само по себе си вече е сериозна форма на регулация. А разширяването на тези критерии, добавянето на нови критерии, пар екселанс се явява съществен елемент. Също ми направи впечатление на по-скоро, може би, непълнота и тук бих, би ми било интересно да се отговори от страна на комисията във връзка с критериите, като са предвидени критерии относно а, личността на бъдещия приобретател на капитала на застрахователни пенсионни дружества. В случаите, когато се придобива от 20 до 50% на капитала на дружеството, а, тогава има специфични изисквания, на които този, който придобива този капитал, трябва да отговори. Но тук интересен за мен става въпроса, когато приобретателя придобива повече от 50% от капитала. Ако е ограничено само между 20 и 50, излиза, че този, който придобива над 50% от капитала, за него няма ли да въжат някакви критерии, тъй като най-малко от а, аргумент за по-малкото да би трябвало за, за него да въжат също такива критерии, както и за то, който придобива 20%. Имам също въпрос по отношение на дружествата за каптирано застраховане. Става въпрос за член 111 във връзка с член 110. Това е пак въпрос, който е към комисията. Надявам се, че тук има представител на комисията, който да може да отговори на тези въпроси. Или ако не, аз ще ги предам в последствие. Uh, а, тъй като получих информация, че даже в, по член 111 във връзка с член 109 вече има проект на делегиран акт, в който каптиращите компании са разделени на подвидове. И за мен е интересно какъв ще бъде практическия резултат от това разделяне, до какво ще доведе то. И не, не представлява ли поставяне на част от каптиращите компаниите, които се занимават с каптиращо застраховане в привилегировано положение. Тук, до тук, според мен, е, въпросите, които повдигнах, са от смесен характер, т.е. те си имат и юридически и економически аспект. Сега искам да се, да, да се отправя към чисто юридически аспекти на предложението. на първо място, така проблем за мен повдига а, начина на осъществяването на контрол на делегираните актове. В момента, според разпоредбата на член 290 от договора за функциониране на Европейския съюз, има наличие на предварителен и последващ контрол. Като последващия контрол, според мен, е непълен или поне така предвижда предложението за изменение на съответните директиви, тъй като то предвижда, че когато има оттегляне на делегирането, делегирания акт остава в сила. Това искам изрично да а, уточня, че се съдържа само в директивата и не е изискване на договора за функциониране на ЕС. Оттеглянето на делегацията обаче ще тогава, ако то настъпи, ще е свързано с някакви мотиви от страна на съвета или от страна на Европейския парламент, най-вероятно свързани с качеството на издавания делегиран акт. А, така оттеглянето на делегацията няма да реши проблема, защото некачественият делегиран акт ще остане в сила. Силно съм убеден, че трябва да бъде изготвена процедура, свързана с оттеглянето, чрез която да се отстраняват и проблемните моменти в делегирани акт, довели до самото оттегляне. Също така, като междинна фаза преди оттеглянето, смятам, че трябва да се разработи процедура по, да я наречем условно, жълт картон към комисията, която да сигнализира за възникнал проблем, свързан с делегирани актове, който от естеството да доведе до вземане на решение за оттеглянето на тези въпроси все още нямам конкретен отговор, но смятам, че те са изключително важни във връзка с тази сравнително нова процедура по делегиране на правомощия. И колкото по-рано се намерят отговори на тези теоретични въпроси, толкова по-добре смятам, че ще може да функционира процедурата за в бъдеще. Е, един друг, е, това беше по-скоро теоретичен е, аспект, по-практически аспект, специално свързан с тази директива, е срока за възражение, т.е. за предварителен контрол по делегирания акт. Струва ми се, че предвидения двумесечен срок е твърде кратък срок, като си има предвид, че в него може на практика да има само една сесия на Европейския парламент, а може и нито една на съвета. И Очаквам по, по този въпрос да чуя предложения от колегите за евентуално удължаване от срока, на срока и дали те мислят, че такова е подходящо. По тези юридически аспекти се надявам да получа така сериозна помощ от господин Рабкай, който отново е докладчик в сянка по моя доклад, тъй като забелязах, че в предишния ми доклад той направи предложения във връзка с делегираните правомощия които бяха прияти в крайна сметка от комисията, така че господин Рабкай надявам се да ме подпомогнете значително. И а, последният ми въпрос е чисто технически към Европейската комисия. В а, член 308а, параграф 1 е предвиден а, един а, преходен период от 5 години. В същото време в член 38б, параграф 1, който се позовава на член 38а, параграф 1, е посочен друг срок от 3 години. И а, според мен тук става дума за някаква техническа грешка. Искам да попитам дали е така, защото на, на мен ми изглежда, че става дума за един и същи срок, който е определен обаче в различен размер. И ако действително има техническа грешка, т.е. се касае за един и същи срок, как точно трябва да се чете 5 години или 3 години? Общо взето това са моите забележки и въпроси и естествено, както и преди, съм отворен за мненията на колегите, какъвто и смисъл на това изслушване. Благодаря много. Благодаря. Има ли желаящи да се изкажат? Няма. Редица въпроси бяха поставени на комисията. Тук имаме списък. Де Роса, имате думата, комисията. Uh, uh, Благодаря. По няколкото въпроса ще започна първо с uh, най-простите 308 и 309. Периода 3 години. 3 години. Със сигурност. По другите въпроси, които бяха повдигнати, за делегираните е, закони. Предложението е едно плюс едно, но самите законодатели могат е, да решат е, и окончателният резултат беше 3 плюс 3. Така че ще видим какво ще стане по време на законодателната процедура. За делегираните законови актове предложението на комисията е, че те трябва да бъдат признати от съзаконодателя и така ще бъде решен по този въпрос. По въпроса за възможните материални промени, субстантивни промени, трябва се знаеше, че решението е на няколко нива директно на първо ниво. По-голямата част от същината трябва да се реши обаче на ниво а, второ и това трябва да се вземе предвид. Но за увеличение капитал, повишение капитал, това не е, едно общо разпор... не е обща разпоредба, се отнася само за някои случаи, когато имаме повдигане на капитала и при риск за несъстоятелност на а, фирмата. По въпроса за пенсионните фондове, в момента се а, провежда едно изследване, ще има проекто предложение за ревизия, преразглеждане на 41 а, директива, която а, се предвижда за края на тази година. И накрая по въпроса за членове 101 е, е, и 111. Това е наистина много технически въпрос. Колегите не можаха да дойдат, които са специалисти е, по този технически въпрос, така че сме формулирали писмен документ от страна на парламента, който ще им бъде даден и по този начин ще бъде отговорено. Мисля, че, мисля, че всички въпроси на господин Стоянов за директивата ФАЛУС. Има няколко нива, както казах. Първо ниво е първо, повтарям, а по същина е второ ниво. Но имаме рамка, която е постановена на първо ниво и трябва да бъде прията от е, съ, законодателите. Вярно е, че процедурата от 290 на е, закона на договора за функциониране на Европейския съюз също трябва да бъде предвид. По финансовите услуги е, първо трябва да се проведе една процедура предварителна. Но ще видим как точно ще се работи конкретно по този въпрос. Благодаря много. Herzlichen Dank an die Kommission. Herr Kollege Stojanov. Благодаря на комисията. Господин Стоянов, отговориха ли на въпросите ви? Да, благодаря мнението на комисията. Сравнително кратко, но изчерпателно и съжалявам, че няма да може да на въпроса за каптирането. това е една изключително сложна както материя, така и процедура. Аз те първа така ще потъвам по-дълбоко в нея.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 и също така бих искал да кажа, че най-вероятно пак на следващата Страсбургска сесия ще отправя до докладчиците сянка една покана за да се съберем и да обсъдим евентуални въпроси, които са възникнали. Това ще бъде малко след като е изтекал срока, т.е. срока, в който аз вече съм внесъл а, моите предложения и вече да дискутираме тяхната визия върху тях. Благодаря. Благодаря на докладчика. Следващия път ще получим проект от доклада и ще продължи процедурата. Сега преминаваме към точка трета от дневния ред. Три пъти трябва да го прочета и след това да говоря за какво става дума. Става дума за единна правна защита – във връзка с предложенията за услуги, предложените услуги и започна се още на времето да се работи по една европейска конвенция за правната защита на услуги. Междувременно тя е готова от Европейската комисия, участваше в преговорите и беше, имаше и мандат от страна на съвета и сега става дума за това тази конвенция да я приемеме. Въпросът е тук на процедура на одобрение. Ако правилно съм разбрал. има ли от комисията представител по тази тема? Да. Нека комисията да направи няколко допълващи изявления. Merci de me laisser la parole. Euh, Благодаря, че ми давате думата. Да, вярно е, че въпросът е много технически. Аз искам само ясно да заява, че тази директива има за цел да защити е, услугите, е, основаващи се на достъп под условия. Така че, значи това са да защити аудиовизуалните услуги. Това, което виждаме в описанието, по него ще кажа две неща. Първо, директивата от 99-та следва Тру други важни директиви за аудиовизуалните услуги в Европа, особено по граничните райони, тази, която бе приета през 1989 година с цел да дада възможност на телевизионни услуги да бъдат е, осигурени през цяла Европа. А директивата от 1993 за кабелните и сателитните разрешава въпроси с авторското право в тези две области за да насърчим създаването на Европейска аудиовизуална област или зона, комисията казва, че те трябва да бъдат включени също. Основният проблем за сега са пиратствата, е пиратството, декодиращите устройства, които могат да работят с пиратски карти и комисията смята, че е важно да се защитат е, тези телевизионни услуги от този род кражба. И за да предотвратим този род кражба, ще помогнем да се създаде е, една услуга, трансгранична услуга из цяла Европа. И за да се повиши нивото на защита, комисията участва в процедурите на съвета на Европа в тази област проблемът с този вид подправене или пиратство е, че, отвъд, че се простират и отвъд, идват отвъд границите на Европейския съюз. Директивите от миналото бяха изпълнявани правилно от Европейския съюз, но пиратството все още намира добро, сигурно убежище в държави, където то не бива наказвано. Незаконни оператори си изграждат бизнеси, продават софтуер, карти, с което се позволява нелегално декодиране на услуги извън границите на Европейския съюз. Така че доклада на комисията предлага начин по който да се борим с това, именно ратифицирането на Конвенцията на съвета на Европа в тази област. Вече 40 члена са на Европейския съюз, включително Русия, са ратифицирали тази конвенция. Фактът, че Европейският съюз ратифицират тази директива, е от голямо значение, ще помогне много за повдигане престижа на тази конвенция. Държавите членки като че ли за сега не виждат особена полза от нея, но становището на комисията е, че тя ще помогне да се убедат 20 3 е члена на, Европейс... на съвета на Европа, които не са членове на Европейския съюз, да я ратифицират, за да се подсигури по-голямо ниво на защита срещу пиратството. И а, се отнася за също всички нови форми на доставане на интернет услуги и дори отива по-далеч. Още нещо. В текста имате споменаване на санкции. Ние сега разглеждаме отблизо този въпрос. Конвенцията и директивата не изискват от подписваща е, държава да на казва тези лица по графа криминално престъпление. Други форми на санкции са предвидени от е, съвета на Европа, защото санкции за криминално престъпление, това е вече една твърде чувствителна а, е, тема. Тоест да не бъде криминализирано, а да бъде като гражданско престъпление. Благодаря. Ще се опитам сега да го кажа по-популярно. Става дума за една директива от 1988 година за защита на платената телевизия в, в, по процедура на съвместно вземане на решение беше приета. Става дума за 27 държави членки. Възникна след това идеята, че може да се разшири върху съвета на Европа. И затова от 1999 година се е, работи по конвенция на съвета на Европа. И сега тази конвенция на съвета на Европа трябва да я одобрим. Последствата е, че това, което решихме тогава, е, не ставаше дума за е, границите от Владивосток да сам. Има ли сега Желаещи да се изкажат няма. Щом имаме формалното искане на съвета да гласуваме, ще подготвим съответния а, доклад, който ще бъде одобрен. Напускаме тази точка. Благодаря на комисията за разясненията. Преминаваме към точка четвърта. Аз съм пак наред. Става дума за съгласуване на гаранциите, които се изискват държавите членки за дружествата по смисъла на член 54, втора алинея от договора за функционирането на Европейския съюз. Това е една променена версия, преработен текст. Става дума за това, че парламента сега има по-голяма отговорност и това бива питан дали не може да се поема отговорност също за делегираните актове. В миналото сме го правили това. Технически такива проблеми е, решавахме, като предлагахме на комисията промена на директивата. Бе, преработван беше тогава текста. Сега аз тук при нас е комисията, за това я моля комисията да е разяснени. Господин Лиджи има думата. Thank you, Mr. Chairman. Става дума за кодифициращо предложение, кодифициране на съществуващите разпоредби, така нареченото предложение ЛИТЕС, по чисто технически и правни причини. По същество, когато разглеждаме измененото предложение за кодифицирането, консултативната работна група на правната служба на парламента, на съвета и на комисията на правните служби се сблъска с една разпоредба, която съществува в съществуващата директива и в която така наречен съответната вторична правна база или подзаконова правна база е посочена. И по тази причина нашето упражнение за кодифициране всъщност се превърна в преработване на директивата, за да се премахне тази подзаконова правна основа. Сега, Текат дискусии в момента на нивото на консултативната работна група на правните служби на трите институции за това как предлож... промяната да бъде формулирана в текста на нашето предложение. Очевидно са били допуснати някои грешки в презентацията, представането на новото формулиране на съответните членове, за които става дума където само е добавено казаното от парламента към това на съвета, а именно да се провежда периодическо преразглеждане на минималните на изискванията за минимален капитал и да бъде взето решение за осъвременяване на тези изисквания за минимален капитал. Това е подзаконовата основа, която, за която споменах, че съществува в тази разпоредба. Все още се водят е, дискусии на нивата на трите служби и становището на тримата юрисконсулти ще се изчака. Това е предложението. Благодаря. Also, ich sag mal, jetzt благодаря. Това, което не разбирам от самото начало. 6. И след това се казва за тази прагова стойност. Минимален капитал и така нататък. Сега пише... and the council acting on a proposal from the commission shall examine. Е, това винаги може да се случи обаче комисията винаги има право да предложи да се промени, да се коригира нещо. Това е просто процедурата на участие в вземането на решение. Защо е нужен този текст? Не, не е ли достатъчно да се каже? И по този начин да се заличи или просто се има предвид, че комисията във всеки случай на всеки 5 години ще прави такова предложение, не всяка година, а през определен период от време автоматично, например на всички 5 години ревизия, коригира на текста. Така ли е? Така ли? Правилно съм разбрал? Благодаря, господин председателю. Да. Точно тук е важната страна на въпроса, дискусията в правните служби на трите институции. Въпросът е, че комисията бе убедена, че някои субстантивни разпоредби съществуват в съответните членове, за които става дума. И е постановен принципа, че на периодични начала, на периодично начало, ще се прави преразглеждане, що се отнася до е, изискването за минимален капитал – и на основа на това разглеждане тези изисквания могат да бъдат усъвременявани. А и да бъдат постановени някои критерии по отношение на това преразглеждане. Така че сега комисията е на мнение, че поне у нези материални аспекти на съществуващата разпоредба трябва да бъдат в приложното поле на кодифицираната част, за което комисията предлага на чисто кодифициране на, на съществуващата разпоредба. Докато, що се отнася до процедурният аспект залегнал в този член, разбира се, процедурният аспект трябва да бъде променен, за да може да се отстрани подзаконовата правна основа. И за това се водят известни дискусии на нивото на трите правни служби. И аз искам да посоча, да изтъкна още веднъж, че все още не сме в състояние, не сме стигнали до етап да сме се договорили за един общ текст. Благодаря. Благодаря. Дам думата на правната служба на парламента. Благодаря, господин председателю. Искам да похваля господин Чимаги за информацията от гледна точка на правната служба на Европейския парламент. Тук основният въпрос е, че докато комисията разбира 62 член на на това разпореждане, както се представя, е единствено да се, трябва да се третира да, като съвместно, с а, а, законодателно о, решение. Правната служба на Европейския парламент смята, че парламента е длъжен, има право и съвета също да а, преразгледа цялата разпоредба, тъй като предишната била правна, така както се е, постановява от е, Съда на Европейските общности, комисията трябваше да потърси да намери съвсем ново решение. И ние, както виждаме нещата, това чисто ново решение трябва да бъде разгледано от съзаконодателя, за да се вземе решение дали искаме да продължи така както предлага комисията с, а, с а, решението, съместното решение, или те предпочитат делегирани, което, ще бъде, което е реалистично, така както ние разбираме нещата. Благодаря. Благодаря. Има ли желаящи да се изкажат? Няма. Предлагам службите да продължат да се стараят да постигнат единно мнение. Това би било най-добре. Защото не знам какво да правиме ние. Просто не можем да напреднем. Може би е добре да се опитате да се разберете. Аз считам, че и двата начина са удачни. Има различен метод за успех, но най-добре е между специализираните юридически служби да се намери е, решението. Няма какво да правим по тази точка повече. Преминаваме към Следващата точка. Точка пета. Това е доклада на госпожа Уолис. Отложихме го за по-нататък. Точка 6. Също на Даяна. Им, Даяна има думата. Thank you very much, uh... Благодаря, господин председател. В момента ще гледаме измененията на доклада за договорното право, преди да се гласува утре. Много време съм разглеждала внесените изменения с редица колеги. Те бяха много полезни тези изменения. И достигнахме до един списък от компромисни евентуални компромисни изменения, които а, сме разпространили. Нека да се опитам да обясня. Какви са принципите, според които съм подхождала към тези компромисни изменения? Опитваме се да приемем, както настояват много колеги, че има и други препятствия за трансграничната търговия, като например договорното право. И това да залегне в казаното, казаното от нас в доклада сме се опитвали. И също отправяме искане към комисията тези а, други препятствия да бъдат обхванати в проекта за законодателен акт. Компромисите се съсредоточават най-вече около 8 точка от преамбюла. Споменахме едно проучване на политиките в Обединеното кралство и тревогите на малките и средните предприятия в Обединеното кралство при работата им в контекста на 27 различни правопорядъка. И най-вече разходите, правните разходи, които повличат тези изисквания. Естествено, това, което сме написали, се основава на опита на Великобритания, но все пак е, това е един е, полезен и валиден опит е, и показва, че съществуват реални тревоги. Има други компромиси, които подчертават и призовават комисията да, да, да даде допълнителни доказателства, да даде валидност на цифрите, които е оповестила. Така че да сме сигурни, че при по-нататъчното ни разискване на този въпрос се основаваме на стабилна фактическа основа. Та бихме искали да подчертаем това наше искане към комисията. Също така искам още веднъж да а, подчертаем, че настояваме комисията да вземе предвид всички заинтересовани страни и подходът и да бъде максимално приобщаващ. Това е по отношение на девета точка. След това опитваме се да отразим идеята за стандартни договорни условия. Това е нещо, което аз съм споменавала и мисля, че повечето колеги се съгласиха с, с тази идея. Продължават да се водят дебати по втора точка и по-специално компромисно изменение 10. Може би е, днес след обед ще можем да разгледаме този въпрос малко по-подробно, защото в момента това е ключовия параграф, е, който се занимава с е, това да се даде възможност на комисията за незадължителни инструменти тази разпоредба е в полза на тази възможност е, за незадължителен инструмент. Някои колеги предложиха да използваме глагола could, би могла. Смятам обаче, че това би отслабило нашето предложение да се гарантира абсолютно а, това, че комисията е задължена да дава разяснение и нататък. Е, това малко ме тревожи. Не съм много доволна от е, това изменение, но нека да го обсъдим все пак. Разгледахме и трета точка, там също се опитахме да стандартизираме терминологията 3B. 3B по отношение на тази разпоредба излязохме с компромис 12. Знаем, че асоциациите на потребителите са огласили своите тревоги, които са много сериозни тревоги. И съм сигурна, че те се основават на дългия им опит, проистичащ от директивата за правата на потребителите. Затова трябва да осигурим високо ниво на гаранции че ако изберем незадължителния инструмент, нивото на защита на потребителя ще бъде максимално високо и ще включва в максимална степен задължителните национални правила, които националните асоциации на потребителите вземат при сърце. Та и такива изменения сме а, внесли в тази посока. Следващия въпрос, който стана обект на изменение, на предложение за изменение, е доколко нещата трябва да минават отвъд трансграничното приложно поле. Мисля, че е ясно, че основната е, мишена, към която е, се стремим, е, е трансграничното измерение. Мисля, че също е ясно обаче, че би могло да става дума за случай, при който някоя страна, поради някакви причини, да даде и местно национално приложение на изискванията. Това трябва да бъде предмет на решение на държавата членка и не виждам а, причина да не дадем такава свобода. Правили сме го и а, в други инструменти, които имат допирни точки с частното право и не виждам защо в бъдеще да не а, позволим този вариант. По такъв начин се зачита изцяло субсидиарността и решението е в ръцете на държавата членка. Някои колеги казаха обаче, и то съвсем правилно, че ако използвам основно за трансгранични цели а, тези изисквания, не бихме искали да се достига до положение, при което да се злоупотребява с тези трансгранични възможности, така щото да се заобиколят националните задължителни правила. Затова а, се опитвам максимално ясно да разпишем това в а, компромисните изменения, а именно, че комисията следва да гарантира а, невъзможността на подобни действия. при изготвянето на нови разпоредби. По отношение на общите условия, аз съм съгласна с това как колегите са подходили към отделните компромисни изменения като цяло. Надявам се с това да съм обяснила основните въпроси, които са източник на притеснение за колегите. Още нещо искам само да е, добавя. Е, току-що е, проведох един разговор извън залата и мисля, че все още има сериозно объркване относно това, за какво говорим, какво се предлага в момента. И нека да стане ясно вариантите, които се предлагат от комисията, какво представляват. Първи вариант е свързан с оповестяване на резултатите от работата на експертната група – няма никакви възражения по този въпрос. Искаме да видим каква е тази работа, до какво е довела, какви плодове е дала. И въпрос на прозрачност е естествено да се обсъди. Следващия вариант е свързан с инструментариума. Това е варианта за инструментариума, който винаги се е предвиждал в тази комисия – и се разглежда от комисията като един инструментариум, който да ни дава възможност ние, европейските законодатели, да се информираме, а също и националните законодателни органи. Това не е инструментариум, който да е запряко ползвана ползване от отделни партии. Не за тази цел се създава, освен ако не се стигне до положение, при което имаме незадължителен инструмент. Тогава отделните страни могат да се запознаят с инструментариума, за да се види по какъв начин незадължителният инструмент е съгласуван с други принципи. В момента обаче инструментариума е предвиден за ползването от националните и европейските законодателни органи, но естествено и Европейският съд ще има достъп до него, но не е предназначен за прякото ползване на отделните страни. Незадължителният инструмент обаче е за отделните е, страни. Е, те ще могат да го ползват при трансгранични е, сделки, стига да пожелаят. Това, което сме се опитали да постигнем с измененията, е да въведем незадължителния инструмент като правен институт и въведем стандартни условия и терминология, които да се ползват в общо европейски план. И тези стандартни условия ще са на разположение на отделните страни. Трябва да бъдат признати за а, полезни, как, както за потребителите, така и за предприятията. Това искам а, да стане ясно. И така, за какво се застъпваме? Затова бавно и внимателно да вземем предвид всички гледни точки, да разгледаме всички доказателства и сведения от различни а, заинтересовани страни и да призовем комисията за по-внимателно отношение и допълнителни разяснения. И така, надявам се нещата сега да са станали по-ясни и с удоволствие ще разгледам което и да е от отделните предложения за изменения. Благодаря. Желаеш ще изказва от колегата Рапке? В сегашната ситуация докладчика в Сянка, който води разговорите с колежката Волис, го няма днес и утре го няма. Няма да може да дойде, тъй като има проблеми, семейни проблеми, тежка болест на близък роднина – го задържа вкъщи и не може да дойде днеска и утре. Колежката Евелин Регнар, която ще се включи за това досие место него, но и нея няма. За това предложението на Даяна Олис да говори днес за компромис не мога да го споделя. Аз не съм подходящ за това да навлизам в преговори. Искам да кажа, че Лучи Берлингери ми написа нещо, а именно фейвер е добър, един от проблемите. Утре ще има съответно устно изменение от колежката Евелина и още две неща Та, компромис 14, точка 16 и компромис 17, който към точка 7 е, предлага разделно гласуване. Иначе се казва, че преговорите били много колегиални, не може да се оплаква въобще. Сътрудничеството с колежката Волис е много добро и можем много добър компромис да постигнем. Но искам да кажа следното. Като човек, който не е надълбоко в темата, отстрани следи развитието. Проблем е, знаете всички, проблема с съюзите на потребителите в моята политическа група особено е известно техното желание – и в дебата през цялото време идват сигнали от а, съюзите за защита на потребителите. И колегата Берлингуери, моя колега в моята а, политическа група, казвам винаги, нека да напреднем, а, за да можем да напреднем аз под, бих подкрепил нещо, но тази точка и при другите две с разделното гласуване, съгласно нашите експерти, казва, че има проблеми. И то от отвърлянето им до приемането им. Трябва да се предвижим. Колегата Габ. Chairman, thank you. Uh, can I... Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на колегата ни Даяна за огромните усилия, които очевидно е положила. Разбирам доводите, които излага, но продължавам да не се съгласявам по ред въпроси, но няма да повтарям нещо, което съм казал тук вече многократно. Знаете какво е моето становище. То не се е изменило. По отношение на десети компромис, втори параграф по-специално, идеята за подобна формулировка дава възможност за незадължителен подход. Според мен трябва да следваме подход, който да дава възможност ние като комисия да предлагаме а, неща, които да могат да се вземат предвид. По такъв начин можем да се справим с някои от практическите проблеми, практическите трудности, които съществуват в момента. Аз не вярвам, че този незадължителен инструмент ще послужи за тази цел. Така че, ако можем да достигнем до такава формулировка на компромиса, аз ще се съглася. Това го казвам от името на групата си. Мисля, че мога да кажа сега, че ясно съм си изказал позицията от самото начало и тя не се е променила по този въпрос. С удоволствие ще разгледам този въпрос с колеги, но бих искал за протокола да кажа, че по този конкретен въпрос това е моята позиция. Благодаря. Първо благодаря на колежката Уолис най-сърдечно. Това, което е постигнато като компромис и още два-три компромиса с, с, с социалистите ще бъдат допълнени, показва, че направлението, посоката на парламента от десетилетия бе потвърдена. От 1989 година в различен състав се занимаваме в пленарна зала с развитието на европейското гражданско право. Парламента участва и то активно години наред с голямо мнозинство в парламента, 90% и повече, бяха прияти редица документи, и стигаме до момент, когато трябва да направим следващия качествен скок. Стигаме до момент, където е очевидно, че стигаме до проблеми, произлизащи от различните е, права в отделните държави членки. Аз не знам защо има хора, които се страхуват от този незадължителен инструмент. Никой не е длъжен да го прилага, той може да бъде приложен. И аз чувам аргументи, които обаче не мога да разбера последните дни. Казва се, че идваме с образцови договори. Казвам, каква е разликата между незадължителния инструмент и образцовия договор? Единствената причина е, че опционалният инструмент е по-силен от Рим трябва да се подчинява обаче на Рим едно. И точно това са проблемите, за които говорим през цялото време. Ето защо, ако искаме да заобиколиме този проблем, не виждам друг начин. Инструментариума го имаме така или иначе. Frame of reference е известно. И това води в практиката, че може да се вземат текстовете от тази рамка. За частни договори за националното право, за европейското право. Инструментариума не е нужно да взимаме решение по него. Той съществува. Той е на масата. Така наречения тулбокс. Ето защо имахме съпротива, известна от лобистите, от Съюза на потребителите. Поначало дискутираме и като за един black box, черна котия. Никой не знае какво ще бъде в този пакет. Ако комисията би бе изготвила конкретен текст, тогава можем да дискутираме по съдържанието. Ако обсъждаме съдържанието, ще кажем в член, например, 21, параграф 3, дали е достатъчно защитено правото на потребителя или за търговията, член 43 алинея 5, дали може да се използва това или ще доведе до различни проблеми във вътрешния пазар. Така можем конкретно да дискутираме по тези въпроси. Можем да напреднем само, ако съвсем скоро постигне, получиме конкретен текст от комисията. От моя гледна точка всички трябва да вземем, да си отделиме време за това парламента, съвета, трябва най-внимателно да разгледа подробно текстовете и тогава ще намерим отговорите на отворените въпроси по черната котия. Тогава ще се и бъде ясно доколко а, съблюдаваме правото на потребителите и доколко може да функционират тези текстове. Въпросът е конкретен текст да имаме, а не да водим теоретична дискусия по нещо, което го няма. Това е важният проблем. И трябва да продължаваме да подкрепяме комисията. А, да казвам, а не бива да казваме това, което 89-та година го взехме, нек, решихме, нека това да бъде. Така че това, което колегшката Лолис предлага, пасва на дебата. Това, което е написано е критично, има ясна посока по това, което им искаме да постигнем в правото на потребителите. Ние нямаме нищо против, ако последните препятствия с социалистите бъдат отстранени до утре. Това е моето становище като докладчик в сянка. Сега госпожа Лихтенбергер. Първо искам да се извина, че малко по-късно дойдох но в Комисията по транспорта в момента се обсъжда въпроса с евровинетката и там се дава разяснение защо има такова голямо е, такова е, голямо недоверие сред потребителите, когато става дума за европейски регулации. Аз мога да дам право на председателя. Другите не можах да ги чуя, защото по-късно дойдох, но решаващият момент е, че ние действително дискутираме по един дворец, така да се във въздуха, въздушна структура. Разбирам съюзите на потребителите, които мислят, че да погледнем правото на потребителите преди да ни вземат нещо, и тези, които се сключат договори с лошата чужбина, те трябва да е, такова едно поведение, да това, което имаш да го защитаваш, защото те е страх, че европейска регулация, а има доказателства за това, ще наруши правата на населението, на потребителите, ще отслаби техните права. От друга страна обаче, продължително време не можем да живееме в 17 век, където хората е, някъде са пътували, но не са извършвали големи сделки през граница. За щастие, Европа расте и се интегрира все повече и повече. Е, просто трябва да реагираме това е дилемата. Какво, утре, какво ще ни измъкне от това? Предложението на комисията, в която черно на бяло е записано какво е планирано действително и тогава можем да е, обсъждаме. И аз съм съгласна с докладчицата. Този въпрос с е, вариант номер 4 преди да сме видяли преценката е трудно да се каже – кое е удачното, дали, дали ги улесняваме или не ги улесняваме. Но важно е съдържанието. За мен е важно аз да имам текст черно на бяло и след това мога да спора. Дали е подобрение или влушаване за потребителите, което за мен е много важно а така непрекъснато обсъждаме а, като нещо, като лошата комисия иска това, потребителите пък не са съгласни с нещо, тези лоши потребители, тази лоша комисия, това не е начин на дискутиране а, за по-дълго време. Благодаря на докладчицата, че в компромис 20 включила моето предложение стъпка по стъпка за професионалните групи, които работят през границата, да можем да доразвием европейското договорно право. Точно хората на изкуството се борят действително с ежегодно влушаващите се условия на труд. Иначе съм съгласна. Ние наистина е проблем. Ние се занимаваме с фикции. Аз искам да се занимаваме с документи. Благодаря. Благодаря. Комисията, господин Штотмайер и след това другите. Благодаря, господин председател. Аз съвсем кратък ще бъда. Първо, да реагирам на казаното от госпожа Уолис. Комисията ще се посъстарае цифрите, които са записани в оценката на въздействието, ще бъдат проучени възможно най-добре. Е, относно високото ниво на правото за потребители, много, няколко души споменаха за това. Не мога да говоря за предложение на комисия, защото няма такова към този момент, но мога да ви разкажа, че по време на заседанието на последното заседание на експертната група направихме интересно упражнение. Помолихме експертите и 8 9 от представените държави членки да проучат дали сегашното ниво на експертната група е по-високо, същото или по-слабо, е, отговаряли на националното им право. И интересният резултат беше, че всички тези експерти, 8 или 9, които направиха този анализ, стигнаха до резултата, че нивото на сегашния текст на експертната група е поне толкова добър или даже по-висок от нивото на националното право текстовете в съответните национално право. Това е интересно а, становище. И сега госпожа Лихтенберг спомена въпроса, по който можем да дискутираме, а именно да имаме конкретен текст. Относно становището по Зелената книга, редица партии е, представиха изложения за консултации и казаха, не можем да купиме котка в чувал. Както вие казахте, става дума за Black Box, чена котия. Ето защо ние решихме, щом завърши работата си групата на експертите на 29 април, т.е. на 2 май, ще качиме в интернет текста на експертната група и всеки, който иска да види, ще може да прочете този текст. Това ще помогне. Освен това, всички участващи партии имат възможност да дадат становище, коментар по този текст. И преди всичко съвсем конкретно ще се види този текст. Съвсем ясно искам да подчертая, че това е текст на експертната група на комисията, а не текст на комисията. когато се приема инструмент от комисията, често се правят е, изменения и ще изглежда различно текста. Но първо искаме да имаме прозрачност, да се спре тази дискусия по черна котия, както казахте вие, господин председател, да имаме конкретен, макар и един текст на експертната група, да имаме все пак един конкретен текст, сложен на масата и да могат партиите да го разгледат. А ние като комисия ще помислим дали да прием този текст, как, и ако да, какво ще прием от него, колко от него, кое ще променим, кое ще оставим така. Тоест, ще има една е, основа, върху която комисията ще може да работи. Благодаря. Благодаря, Даяна Уолис сега. Uh, Благодаря за благотворното разискване. Благодарена съм, благодарна съм на господин Берингъм и на всички останали колеги, колеги които се произнесоха по компромисните изменения. Напълно съгласна съм. Да, трябва да се запознаем с текста, трябва да го видим. Ще го видим, естествено, и чак тогава той може да се усъвършенства. Целта на този доклад, според мен, е да да ни даде възможност да създадем рамката на това, което ние искаме в крайна сметка да видим в този текст. Тоест, това е нашата възможност, това ни е шанса да кажем ясно какво искаме. Да видим на тая бяла страница, на този празен лист, както той изглежда сега. Всеки ясно а, си изказа тревогите, свързани с потребителите и ние сме се опитали да а, отразим а, всичко това в текста. Това, което мога да кажа е, че остана неразрешения въпрос за думата could, би могла. В момента пише favors в уводния параграф. На английски този глагол няма е, изключваща функция. Favors или благоприятства. После пише on the basis that възоснова на. Така че вече е обословено, вече е условно това благоприятстване. И още веднъж искам да а, подчертая, че аз съм против включването на думата could, понеже глагола favors благоприятства е достатъчно слаб а, и е достатъчно ясно са разписани условията след това. Затова бих предпочела текста да остане в сегашния си вид. Искам да благодаря и на комисията за информацията относно текста на експертите, който ще живота на всички ни е по-лесен, сигурно съм. И дай вече с а, тази предварителна реклама, че девет деветима от експертите а, предлагат по-високи стандарти за защита на потребителите, отколкото в повечето национални системи. Благодаря, утре ще гласуваме. Преминаваме към следващата точка, седма от дневния ред. Това е доклад на колежката Кастекс. Няма я, но текста на докладчика е тук. Кой ще го прави? Госпожа Ренато? И аз тук що научих, че тя не може да бъде тук. Госпожа Кастекс. Чувам, че тя подготвя срещата на докладчиците в Сянка. Интересно е какъв е графика, за да може тя да отдели времето. Благодаря. 14 април ще има среща на координаторите в Сянка от 11 часа. Ще бъде координирано от секретарията. Крайният срок за измененията е 19 април 12 часа. Приема се на 23 май и след това в Либерти на 25 май. Мисля, че това е достатъчно, нали? Да, достатъчно е. Колежката Уилло. Мерси. Мерси. Благодаря много, господин председателю. Аз бях докладчик в Сянка и просто искам да изложа моите възгледи по този въпрос. Ще започна, че през 2010 година данните от Фейсбук бяха дадени, данни от Фейсбук бяха дадени на рекламодатели и имаше оплаквания. Проблемът е, че докладчикът не е тук и за това мисля, че този дебат не може да бъде проведен. Трябва да го проведем само когато тук е докладчика. Тоест ще имаме друга възможност да говорим по този въпрос, така или иначе. Но много жалко е да се обсъжда без да е тук докладчика. Господин, госпожо Уоли, искам да ви подкрепя, защото и, и още един докладчик в сянка не може да бъде тук, госпожа Уестръм. Тя се извинява. Аз можех да говоря от нейно име, но предпочитам да стане в присъствието на хората, които така тясно са ангажирани с този проблем. Да, благодаря. А, когато в краткосрочен план всичко става, не може да се подготви Така че тази точка я преминаваме. Точка 8 утре ще бъде разгледана. 9 ще направим кратко прекъсване. because it's a boat we have in the uh, first place and then Казаха ми, че трябва да прекъснем до 17 часа. Ще се срещнем тук в 17 часа ще има гласуване, както бе обявено преди. Прекъсва си връзката, предаването по интернет.